парламентарна комисия от страна на ЕКР. Това ще бъде включено в протокола от днешното заседание, ако не бъдат подадени възражения до приемането на подходи. В такъв случай новото назначение в парламентарната комисия ще се смята